мои колеги да могат да вземат участие в него. Моля ви да не пускате незабавно залата, защото имаме и други тъжни новини. На 19 декември, колег, декември колегата Филип Брадберн почина на възраст 83 години след дълго заболяване. Той беше депутат от 99-та година. Той много гордо представляваше своят своите избиратели. Преди да се навлезе в политиката, той работи в областта на урбанизацията и изказвам съболезнования на неговите близки семейства. На 26 декември 2014 година от Тиндеманс почина в дома си. Инвазията на нацистите го беше белязала и той винаги е работил за свободата в Европа като министър, като министър-председател на Белгия, като министър на външните работи на страната си и като член на Европейският парламент. По време на първите преки избори за Европейският парламент той събра такова, толкова голям брой гласове, че пресата го нарече господин Европа и аз смятам, че той напълно заслужаваше това наименование, защото това беше един много голям европеец. От името на целия Европейски парламент изказвам съболезнования на семейството му. А сега ви моля за минута мълча... мълча... мълчание в памет на двамата ни колеги.